Скъпи колеги, госпожи и господа, предлагам да възобновим работата си. Много напрегната беше сутринта, а не отхвърлихме цялата работа. Нека да се върнем сега към точка 9 от дневния ред размяна на мнения е, с посланник Уилям Кенард, посланник на Съединените щати в Европейския съюз. Първо, господин посланник, искам да ви приветствам с добре дошъл на днешното заседание. Още веднъж ви благодаря за това, е, че бяхте готов е, да участвате в тази размяна на мнения. Както знаете, Съединените щати са най големият експортен пазар на Европейския съюз и най големият търговски партньор. Трансатлантическите отношения между САЩ и Европейския съюз са, гръбнака на глобалната економика. Затова много се радвам, че както и преди, днес имаме възможност с посланик Кенард да продължим дискусията, започната с посланик Рой Кърк неодавна. С посланникът Кърк е, по време на посещението му в парламентарната комисия бяха засегнати широк кръг въпроси, включително търговските спорове за Ербас: кръгът преговори от Доха и споровете на двата бряга на Атлантика – тук маркирам само някои от тази гама въпроси, които вероятно, господин посланник, и вие ще засегнете. Още един въпрос, който накратко обсъдихме през март и ще ви помоля специално да му обърнете внимание и днес, е споразумението между комисаря Гухт и американската страна за даване на нов класък на Атлантическия съвет за економическо сътрудничество, както краткосрочните, така и дългосрочните цели. Много своевременно е вашето посещение, за което още веднъж ви благодаря и сега с удоволствие е, бих ви дал думата за изказване и се надявам да отговорите и на въпроси. 10-15 минути максимум предвиждаме за уводно слово, след което ще имаме възможност за въпроси и отговори. Заповядайте, господин посланник. Okay, it's okay. Can you hear me? It's Okay. Uh, again, I... Е, така бих искал още веднъж да ви благодаря за това, че ме поканихте тук днес. Наистина високо оценя възможността да споделим и разменим мнения, свързани с въпросите за търговията между Европейския съюз и Съединените Американски щати. Изправям се пред вас днес в контекст на сериозна криза – Надяваме се, че излизаме от най-тежката рецесия от Втората световна война насам. В еврозоната възникнаха много страхове, свързани с сериозна депресия. Да се надяваме, че вече приключваме а, със своите опасения. Много хора страдат заради тази ситуация. В Съединените щати днес безработицата достига до 10%, почти, да, ако искаме да бъдем точни, 9,9%. 15 милиона души са безработни на този етап, което означава, че те са били без работа в продължение на 6 месеца. Това означава, че ние сме изправени пред големи предизвикателства и както а, казва президентът Кенеди, а, думата, иероглифът на китайски за криза от една страна означава предизвикателство, от друга означава възможност. Тоест ние трябва да търсим възможности, да работим заедно, да създаваме възможности, за да помогнем на нашите народи. Наистина смятам, че имаме перспектива за оптимизъм. В крайна сметка Лисабонския договор променя динамиката тук в Европейския съюз, промени динамиката между отделните институции, даде повече правомощия на Европейския парламент по един новаторски начин. И в продължение на 5 месеца, откакто съм посланник в Европейския съюз, аз работя наистина много за отварянето на нови канали за комуникация с парламента между американското правителство и вашата институция. Наистина мога да кажа, че представителите на моето правителство изразяват голям интерес към провеждане на срещи с вас. Както вече спомена и господин председателят, посланикът Рон Кърк беше тук. В Вашингтон имаше посещение от страна на Европейския съюз. Господин Морнингстар посети Европейския парламент, както и господин Джон Мичел, който е специален пратеник в Близкия изток. А, също така и Ерик Холдър, главният прокурор на Съединените щати, планираше да бъде тук днес и да се обърне към парламента в комисията Либе, но за съжаление той трябваше да остане в Съединените щати заради а, катастрофалния разлив на петрол в Мексиканския залив. Ако не беше тази катастрофа, той щеше да дойде тук пред вас. И а, както знаете, Джо Байден а, направи едно историческо обращение към пленарната сесия в Европейския парламент. И от името на моето правителство бих искал да изразя висока оценка за посрещането и а, топлия начин, по който беше посрещнат господин Байден тук в Европейския парламент. Наистина бих искал да отправя благодарност към вас за топлото посрещане на господин Байден. През април бях в Вашингтон, за да отбележим разкриването на службата на Европейския парламент в Вашингтон. Това отново е един краягален камък в нашите взаимоотношения. Срещнах се с много депутати от Европейския парламент в Вашингтон през това време и наистина за нас беше истинско удоволствие да посрещнем толкова много делегации на Европейския съюз в Вашингтон. И фактът, че толкова много депутати пътуват до Вашингтон и искат да се срещат с представители на нашето правителство е добър знак. А, ние разглеждаме нашите взаимоотношения като един брак. Ние трябва да работим върху тези взаимоотношения. Всеки, който е женен от дълго време, има успешен брак, знае, че ключът е взаимното уважение. И наистина с удоволствие казвам, че между нас има взаимно уважение. Казвам между нас, имайки предвид Европейския парламент, имаме едно дългосрочно взаимоотношение, което се надявам да продължи и за в бъдеще. Има определени сфери, в които се надявам да продължим да си сътрудничим. Една такава сфера е търговията в един контекст, в който нашите правителства се борят с една наистина дълбока криза. За нас това е възможност да работим заедно, да повишим производителността, да предизвикаме економически растеж и да върнем хората отново на работа. Наистина, все още активно работим и виждаме какви са промените след приемането на Лисабонския договор. Виждаме как той ще се отрази на търговските взаимоотношения. Но искаме да работим в все по-близко сътрудничество заедно с вас, за да се въвежда успешно Лисабонския договор. Наистина е важно да се фокусираме и върху нетърговските бариери и препятствия. Както спомена господин председателя, разполагаме се с определени инструменти, които да разширяват нашите търговски взаимоотношения. Господин Форман и господин Дегухт наистина имаха плодотворна среща през май месец, благодарение на която планираха бъдещи действия действия в обозримото бъдеще. Обсъжданията бяха прозрачни и открити. Имахме делегации, представители на двете страни и според мен наистина хората виждат колко важни са тези въпроси, колко важно е да се справим с тези нетърговски препятствия. Виждаме колко важен фактор е брутния вътрешен продукт и колко важни инструменти използваме, за да се справим с всички тези проблеми. Търговията е един изключително важен въпрос, както в Съединените щати, така и тук. За съжаление обаче, като говоря и с мои колеги в Съединените щати, свободната търговия, свободното движение на стоки се гледа с определено подозрение от работещите хора. Ние всички вярваме в свободната търговия и се надявам, че успяваме да подкрепим своята позиция на местна почва. Господин Кърк пътува много до Съединените Съединените щати, среща се с профсъюзите, с представители на Конгреса, като се опитва да ги убеди в важността на търговията. Президентът господин Барак Обама също е убеден в значимостта на международната търговия и е много важно ние да защитаваме своите позиции на местна почва. Аз съм убеден, че вие правите това тук. Ще приключа, като още веднъж отправя благодарност за това, че ме поканихте тук. Вие знаете, че аз съм сравнително отскоро на този пост. В Брюксел съм от 6 месеца. И а, според мен това са едни изключително интересни времена и се радвам, че съм тук точно в този период. Радвам се, че пристигнах точно когато започна да се прилага Лисабонския договор, когато много институции започнаха да работят по един малко по-различен начин. Но също така времената са интересни именно защото сме изправени срещу тази дълбока криза. И като поемам а, своите нови задължения, според мен е важно наистина да си дадем сметка на каква позиция сме в по-широк исторически а, контекст. Едно по-важно събитие, което определя и начина по който всички ние като политици, посланици, депутати ще бъдем разглеждани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 казвам, че ние ще бъдем съдени по две събития. Едното е Лисабонския договор, защото хората ще оценяват дали Лисабонския договор се прилага по начин, по който отговаря на фундаменталните принципи на Лисабонския договор. Този договор ще направи Европа по-демократична, по-отворена, по-силен глобален играч. А второто събитие е финансовата криза. Това е едно изключително важно упражнение определящо събитие за този исторически период. След много години ние ще разказваме на своите деца, на своите внуци как сме преодолели кризата. Не знам точно как ще се нарича тя, наистина, но ние всички ще бъдем призовани да отговорим на въпроса ти какво направи, за да се справим с кризата. Как вие, като лидери, помогнахте на своите економики да преодолеят трудностите? Как помогнахте на най-уязвимите членове на обществото? Направихте ли всичко, на което сте способни? Наистина ли бяхте добри лидери? Преодоляхте ли дребните, незначителни спорове, които раздират Съединените щати и Европейския съюз? Успяхте ли да се фокусирате върху големите въпроси? успяхте ли да постигнете устойчив растеж и развитие за своите хора? И може би най-важният въпрос тук. Използвахте ли средствата и инструментите, предоставени от Лисабонския договор, за да подсилите трансатлантическите взаимоотношения? Успя ли това да допринесе за възстановяването на економиката? Госпожи и господа, аз съм убеден, че начинът по който вие се справите с тези проблеми ще предопредели начинът по който ще ви съди преди историята. За мен е истинско удоволствие да съм тук с вас в Брюксел, за да работим по тези определящи за историята въпроси. Аз гледам часовника и си припомням мъдрите думи на господин Байден, когато се обърна към парламента, който каза, че администрацията на господин Обама а, слуша и в момента слуша своите съюзници. И аз ви слушам, искам да ви слушам днес и не само днес, но и за в бъдеще. Ще спра тук. Надявам се да чуя вашите въпроси и да мога да отговоря на тях. Много благодаря. Благодаря, господин посланник и така, нека да изслушаме членовете на Европейския парламент. Ще започнем с господин Гаспари от НП. Господин посланник, искам да ви приветствам с добре дошъл е, в нашата парламентарна комисия, но ми позволете сега да мина народния си език, защото това за мен ще е много по-лесно, а и така превода ще достигне по-лесно до вас. За кризата. Вие говорихте, че и в кризата трябва да използваме нашите шансове. Имам обаче чувството, че именно в е, това време не се създават нови инициативи. Преди имаше повече нови инициативи. Те ми липсват. И въпреки кризата в областта на ТЕК няма нови инициативи. Няма нови инициативи и по отношение на регулирането на финансовите пазари. От две години се опитваме да работим в тази посока, но ние не правим нищо. Освен това има впечатлението, че въпреки кризата като Европейския съюз и като а, САЩ не успяхме да работим заедно и а, с партньори като руснаците, като китайците и с, с по отношение на Световната търговска организация не можахме да направим нови а, инициативи. Аз съм и оптимистичен по отношение на бъдещето и се надявам, че ще използваме кризата именно да създадем нови инициативи. Конкретният ми въпрос е а, ние открихме а, офис в Нью Йорк на Европейския парламент. Смятате ли, че подобен офис може да се отвори тук в Брюксел на едно, един офис на щатите. А втория ми въпрос. Как може да се стане така, че да се подпише едно споразумение за свободна търговия с е, Корея, с Колумбия? Е, такова нещо може да има успех единствено, ако предотвратим драматич, драматичните отношения с тези страни. И въпросът ми е, ви мислите ли, че има такъв шанс за отвояването на експорта на щатите в тази посока? И последният ми въпрос е, когато говорим за общи проекти, тогава бих искал да говоря и за общи стандарти. В момента ние говорим за една, по една тема Made in, т.е етикетиране на продукти. В Штатите има от години такава една регулировка. Може би може да намерим възможност за маркиране на продукти, за регулиране на тази област по еднакъв начин в Европа и в Штатите. Може би през следващите седмици или месеци а, може някой ваш представител да ни помогне в парламента и в съвета, да ни помогне да създадем една такава система в Европа, която може би ще се различава от американската, но може да бъде полезна за европейските и за американските предприятия. По този начин може да използваме синергиите. Още веднъж благодаря за вашето посещение. Мисля, че всички сме заинтересовани от доброто функциониране на трансатлантическия пазар. Ние заедно и само заедно може да защитаваме нашите общи интереси, нашите общи ценности по отношение на други партньори. Благодаря. Uh, благодаря. Преди отново да дам а, думата на господин посланника, нека да чуем въпросите от различните политически групи. А, Дейвид Мартин от Социалистите и Демократите. Много благодаря, господин председател. Както и господин Каспари каза, за нас е истинско удоволствие да приветстваме господин посланника. Тук наистина е много важно да се подчертаят търговските връзки и тяхната значимост между Европейския съюз и Съединените щати. И а, ние всъщност а, имаме търговски отношения на стоеност 1 трилион долара, което представлява 60% от БВП. Тоест виждаме колко важна е търговията с Съединените щати и а, колко е важно да се преодолее тази економическа криза. Но както и Даниел Каспари, а, аз като че ли съм а, малко а, разочарован от а, американския подход. Бях в Съединените щати а, миналата седмица и в Конгреса всъщност открих, че просто а, няма познания свързани с това. Всъщност много от хората там, които, с които се срещнахме в Конгреса, не знаеха, че текст съществува въобще. Не знам Дали това се дължи на представителите, защото когато срещнах с госпожа Пелози, всъщност тя каза, че иска да се поддържа диалога с европейските партньори в останалата част от света. Но ако се погледне историята на Трансатлантическия съвет, като че ли излиза невъзможно да се набрат необходимите ресурси, за да се постигнат необходимите резултати. Аз не очаквам чудеса от господин посланника, но моят въпрос е как да повлияем на членовете на Конгреса, на конгресмените, така че те да бъдат ангажирани в този процес. Защото като че ли Европейския парламент е по-ангажиран към тези въпроси, отколкото е Американския конгрес. А, вторият ми въпрос е как да разширим този нов, тази нова програма, този, този дневен ред. Господин Форман съобщи този много амбициозен дневен ред да се работи за една обща програма във връзка с Г20 да, говорим тук за търговските бариери, споменаваме всички тези проблеми, но как ще се установи един по-широк диалог между Съединените щати и Европейския съюз? Благодаря. Сега ще чуем представителя на АДО, господин Казак. Благодаря, господин председател. Аз също искам да Приветствам господин посланника тук в Европейския парламент, в парламентарната ни комисия и както посочиха и колегите, аз също искам да подчертая голямото значение на търговско-економическите отношения с Съединените щати. Ние сме изправени пред едни и същи предизвикателства във връзка с глобалната економическа е, криза и трябва да намерим начини да поемем общата си отговорност и да преодолеем тези проблеми. Имам няколко конкретни въпроса към вас, господин посланик. Първият е свързан с бъдещето на преговорите е, в рамките на кръга от Доха на Световната търговска организация. Не отдавна посланник Кърк приключи двудневното си посещение е, в Париж и той е, потвърди ангажимента на американската администрация за балансиран резултат от Доха. И той каза, ние сме по-близо до преговорна парадигма, отколкото до успешен изход от този кръг. Какви са вашите очаквания? Кога е, може да се приключи работата по този процес? Какви са вашите идеи? Вторият ми въпрос е свързан с самите преговори. През април е, осмия кръг от преговорите се проведе в Нова Зеландия е, с идеята да се оповести проекто текста в рамките на конкретните преговори. Европейския парламент прие силна резолюция, като призова Европейската комисия да настоява за това. Но някои, които настояха на поверителността на техните позиции в търговските преговори, се противопоставиха. Документът беше само за това конкретно заседание, но не, не непременно за бъдещето. Това бяха техните виждания. Смятате ли, че този въпрос ще бъде поставен а, пак на бъдещите преговори или можем да продължим да работим така, както беше предвидено в Нова Зеландия? Благодаря. Сега европейските консерватори и реформисти е, имат думата. Сарка Камал. Много благодаря, господин председател. Добре дошъл, господин посланник. Аз ще изразя своите коментари, както и прежде говорившите. Да, вие споменахте как ще ни съди историята, но историята ни ще ни съди не по нашите думи, а по нашите действия. Затова е важно какви действия предприемаме. Като не забравяме това, ще отбележа няколко точки съвсем накратко. Сега, на първо място става дума за търговия и услуги, и за финансови услуги, защото водим този спор от двете страни на Атлантика във връзка с финансовите услуги. В другата комисия, в която участвам по економическите въпроси, ние говорим за хедж фондовете, за собствения капитал, за частните капиталови дружества и така нататък всъщност ние се опитваме да а, забраним или да направим много трудно за европейските инвеститори да инвестират в неевропейски хедж фондове. Защо се опитваме да направим това? и те не задават тези въпроси и казват, а какво ще кажем за Съединените щати? И а, наистина а, трябва да а, спрем тази тенденция с, за едно действие и противодействие от друга страна. И как виждате тази своя а, роля в това да се постигва такава ситуация? Защото имаме един затворен пазар от една страна, отворен пазар от друга. Сега аз пак ще се върна тук към преговорите от Доха. Като се имат предвид обема на търговията от страна на Европейския съюз и САЩ, тук става въпрос и за лидерство. Да, знаем, че наистина всички тези въпроси са много важни, но е време за Съединените щати и за Европейския съюз да покажат лидерство по въпросите свързани с земеделието, с селското стопанство. Тук става дума за търговията с стоки, за търговията с услуги, защото огромна част от нашата економика зависи от търговията с стоки и с услуги. А, говоря с предприемачи и а, те ми казват, че 52% от а, техните приходи се основават върху а, търговията с токи и услуги. Но на първо място трябва да поставим селското стопанство и земеделието и се нуждаем от повече лидерство от страна на Съединените щати и на Европейския съюз. И тук в Европейския парламент се опитваме да обсъждаме взаимоотношенията, търговското споразумение между Европейския съюз и Корея. Бях в Вашингтон и там говорихме за споразумението между Съединените щати и Корея. Опитахме се да извлечем полуки и а, се чудя дали а, вие не бихте могъл да ни представите някои от по-важните точки, а, така че да ни насочите, да ни покажете какви уроци бихме могли да извлечем ние тук в Европейския съюз. Благодаря ви много. Много благодаря сега Джон Хигинс. Um, Господин посланник, вие е, казахте по един от ключовите въпроси, че ние, сегашното поколение, ще бъдем съдени по начина по който се справяме с финансовата криза. Както знаете, тази финансова катастрофа беше предхождана от безогледно спекулантство и преследване на печалби от финансови институции със седалище в Съединените щати и улеснение от дерегулирането – и либерализацията, към която се придържат няколко поредни администрации на Съединените щати и европейски правителства. Какво ще направи администрацията на президента Обама в тази връзка, като имаме предвид, че изключително могъщи фондове за хеджиране продължават да извършват същите дейности, както и до сега, на международните пазари, спекулиращи е, срещу гръцкия народ и работническата класа, която е, понася цената за спекулантството и печалбарството на големите финансови институции, по-конкретно фондовете за хеджиране със седалище в е, Съединените щати и Лондон. Какво е виждането? на вашата администрация за това, което аз наричам диктатурата на фондовете за хечиране и финансовите институции. На второ място, казвате, че свободната търговия се гледа подозрително от американските граждани. И тук инстинктът на работническа Америка е съвършенно верен – огромните многонационални корпорации са тези, които печелят от свободната търговия за сметка на намаляването на заплатите и влушаването на условията на труд за работниците в Съединените щати и другаде. И моят въпрос към вас, господин посланник, е, е следният. 60-те, 70-те, 80-те години администрацията на е, щатите поддържаше практически всяка диктатура, която се появяваше в Латинска Америка или другаде, за да се улесни свободната търговия, свободна единствено за големите американски корпорации. Има ли промяна в отношението? на а, администрацията на а, Барак Обама. Продължава ли свободната търговия да се смята само за свобода на стопанска дейност и в никакъв случай да не засяга правата на човека, когато тя пречи на печалбите на а, участниците. Защо вашата администрация продължава да предоставя економическа подкрепа на държави, които грубо потъпкват правата на човека, включително Израел? Катастрофата а, с корабите, които носеха хуманитарна помощ а, за Газа, е е, един от примерите или пък Хондурас. Как можете да обосновете поддържането на пълни дипломатически отношения с правителство, което е, е дошло на власт чрез преврат? И най-сетне, господин посланник, вие говорихте за екологичната катастрофа с нефтения разлив е, Мексиканския залив. Това предизвиква огромна тревога в Съединените щати. Трудещите се, природозащитниците, всички. Как виждате бъдещето на дълбоководните платформи за петрол? И за да приключим този кръг от европейските свободни демократи, граф Дартмут. Господин посланник, живял съм в Съединените щати 8 години, имам степен от Харвард. И а, всички ние знаем за брашняната лига в а, Съединените щати, а, тези елитни университети. И а, за мен да говоря с вас е наистина голяма привилегия. Аз говоря с вас като приятел, наистина като активен, енергичен приятел. И наистина искам Съединените щати да разберат, че Европейския съюз е основан и се основава на принципите на антиамериканизъм, насочени срещу Съединените щати. Тук говорим за а, разделение на въоръжените сили за нещо, което подкопава основите на НАТО, НАТО, която гарантира мир в Европа през последните години. Що се отнася до търговията, това беше основното намерение на основателите на Европейския съюз, той да бъде основен конкурент на Съединените щати. За това е, разбирам обаче основанията на моите приятели от другите политически групи, които са вече против тази конкуренция, които смятат, че ние трябва да забравим за това е, съперничество. Ето тук господин Камал, който стои до мен от тази страна. Да, те просто не могат да устоят на това да не въведат протекционизъм, за да спрат американските фирми, които да получават печалби тук в Европа и по този начин да е, водят водят до обедняване, индиректно обедняване на европейските пенсионери. И така, господин посланник, моля ви да разберете моето изумление за тази мърлявост, така да се каже, от страна на Държавния департамент, за това, че те си мислят, че Съединените щати и Европейския съюз са едно и също нещо. Да, вие споменавате Лисабонския договор, основните принципи, основните надежди в Лисабонския договор. Но те не са такива, каквито вие ги казвате. Какво включва Лисабонския договор? Включва надеждата на Европейския съюз, на европейския елит да имаме европейска супердържава, свръхдържава. А, тук нямаме подкрепа, а, широка подкрепа а, на широка нога. Поради тази причина няма демократическа подкрепа. Но, нека да премина към следващата си точка. Вие казвате много словохотливо как ние ще бъдем съдни според своите реакции спрямо економическата криза. Но, много хора твърдят, включително и господин Пол Вока, който е съветник на вашето правителство, но не наистина генезиса а, на а, кризата а, беше законът Стилглас, който касае разделението на търговските инвестиционните банки. Наистина, тук говорим и за а, финансовата директива, нещо, което казах, че неадекватно и не отговаря на условията на криза. Кризата възникна във всички тези банки, във всички къщи, които се занимават с клиранс и други финансови услуги. В крайна сметка, еврото се оголи, то показа истинската си същност, то е не валута на една недържава, то е раздробено но а, благодарение на редица действия. Южна Европа бива разната на кръст и положението се влушава все повече и повече. И пак казвам, като енергичен и активен приятел на Съединените щати, едно последно изречение, господин посланник. Искам сега Съединените щати да се постави на страната на хората, а не на онези, които не подлежат на отчет, не се отчитат и а, отговарят на, политическата, на политическия установен ред. Благодаря. Както виждате, господин посланник, при нас има големи разлики в политическо отношение, за разлика от Конгреса в Съединените щати. И така това беше първия кръг от въпроси. Давам ви думата за да отговорите. Thank you very much, Mr. Chairman. Uh... Uh, Благодаря, господин председателю. Много бяха въпросите и подвъпросите. В тях ще се постарая да отговоря на всички. Е, неизбежно ще обобщавам. Господин Каспари, вие започнахте в началото с въпрос за е, координацията е, на дейността на финансовите пазари. Но аз не съм съгласен с вас, вашата изходна постановка, защото вие казахте, че нямаше съгласуваност на финансовите пазари в достатъчна степен. Е, разбира се, че можехме да се справим и по-добре, но според мен кризата от 2008 година показа, че когато има криза в огромни мащаби, тя заплашва колективното ни економическо здраве и правителствата трябва да се обединят. Аз си мисля по-конкретно за процеса на групата на 20-те. И според мен това е един положителен пример как правителствата по света съгласуват своята реакция като най-вече тя се проявява в регулиране и в стимули. Мисля, че този опит е положителен и реакцията на Европа на кризата в еврозоната с помощта в размер на 750 милиарда беше изключително впечатляваща. Можем да направим повече, можем да работим по-бързо. Вие също така попитахте дали не можеше да се направи повече в финансовата област. Важно е, че не бива съвета да се разглежда по един, като един единствен начин, съгласен съм с господин Мартин. разбира се, че можеше да се постигне повече, а, но същевременно аз съм обнадежден, че в този процес се вдъхва нов живот. От 2007 година са четири заседанията на Трансатлантическия съвет. Последното заседание, според мен, беше по-скоро преходно, защото в нашето управление преживяваме преход. Вие също имахте преход към новия състав. Екипите се смениха и тук в парламентарната комисия и в американското правителство със сигурност се полагат усилия да се вдъхне нов живот в дейността на съвета. Отговарям тук и на въпроса на господин Мартин. Според мен е важно да определим приоритетите в работата на съвета. След като пристигнах тук, поисках от моите сътрудници да ми представят работния план, графика и ми направи впечатление, че има 35 успоредни досиета или работни процеси, които вървят едновременно. Как е възможно, особено по време на криза, да се работи в 35 различни посоки? Ето защо смятам, че трябва да определим приоритетите, двигателя на създаването на работни места и укрепването на доверието за Белия дом, за Генерална е, дирекция е, търговия, е, за парламентарната комисия. Мисля, че трябва да е видим напредъкът. Господин Каспари, вие ми зададохте въпроса дали ще открие офис Конгреса на САЩ в Брюксел. Честно казано, не знам. Това е решение, което ще вземе Конгреса и администрацията не може да се намесва, но не съм чувал за такива предстоящи планове. За отвояването на износа. Много е амбициозна тази цел, поставена от нашия президент, но той разбира, че ако трябва да измъкнем економиката си от рецесията, най-вероятно възстановяването ще се основава на износа. За това работи много усилено в тази посока. Това не е игра с нулев резултат, защото господин Мартин, вие посочихте а, над 4 трилиона а, долара обмен а, в трансатлантически план. Това е от полза не само за Съединените щати, а на всички страни. Господин Казак, вие попитахте за преговорите е, от Доха. Рон Кърк неодавна заяви каква е позицията на нашата администрация. За да приключим успешно следващия кръг от Доха, трябва да постигнем споразумение, което е както амбициозно, така и балансирано. Необходима е по-голяма ангажираност от развиващите се страни, особено по-напредналите Китай и Индия в областта на а, земеделието. В момента а, представените ангажименти не са достатъчни, за да се постигне споразумение, което да мине през Американския сенат. Нещата са съвсем простички. И искаме е, да тръгнем в една по-положителна, различна посока в преговорите, за да стигнем до конструктивен резултат. Но така или иначе сме стигнали до тук. Много се надяваме на помощта на Европейския съюз, за да бъдат поети подобни ангажименти. Вярвам, че Европейския съюз и развиващия се свят знаят от какво се нуждаем и е, се надяваме да тръгнем в положителна посока. Прозрачността е, в преговорите е много деликатен въпрос. Толкова години от кариерата си съм прекарал е, в, в, в търговски преговори. Много е трудно, когато преговаряш да разработиш позиция, в която едновременно разкриваш всичките си козове. Не може така. Не може и да няма прозрачност. Затова трябва да съчетаем в необходимата степен прозрачност с известна доза резервираност, така да се изразя. Защото иначе играта с открити карти не от полза за никого. Uh, Господин Кемал, дано произнесох правилно името ви, ако не, наистина се извинявам. Мисля, че е, вие направихте едно много интересно предложение за необходимостта да разблокираме е, преговорите в областта на селското стопанство. Съгласен съм. Много често стигаме до задънена улица в земеделието, и това става бариера за постигане на договорености и в други области. И в разгара на кризата най-важното, което може да изтегли отношенията напред, може би е пътят за преодоляване на проблемите в земеделието. Това са географските обозначения, генетично модифицираните организми, клонингите. Знам, че този въпрос е политически много деликатен. Но ще продължаваме да работим, докато не намерим пътя напред един честен и справедлив начин за работа. Вие попитахте за споразумението със Съединените е, щати. Не знам кое ще е по-полезно е, за бъдещото ни сътрудничество. Автомобилната промишленост е един въпрос, който стои на е, вниманието ни. Като има решителност от страна на администрацията да се постигне напредък. Господин Хигинс, вие поставихте редица въпроси по немалко теми, преди всичко финансовото регулиране и вие казахте, че Съединените щати са виновни за финансовата криза. Аз мисля, че вече отмина етапа, в който сочихме с пръст е, една или друга страна и търсихме виновници. Проблемът е общ и общо трябва да го решим. Сега да ви разкажа една анекдотична история е, от семейството си. Баща ми е афроамериканец, е, смесен е, происход, дребен предприемач. И в един особено труден момент, чудейки се как ще платят заплатите, той каза, е, и да сме пристигнали с различни кораби, ти като бял емигрант, аз като афроамериканец, сега сме в една лодка. И мога да ви кажа, че а, кризата с еврозоната а, е част от а, европейската криза, но в действителност ние сме в една взаимно свързана глобална мрежа и трябва да потърсим решението заедно. Вие също така казахте, че нищо не сме направили за финансовата реформа. Не бих се съгласил. В Конгреса на Съединените щати предстои приемането на най-важната реформа в нашите е, финансови е, закони от времето на голямата економическа криза 29-та година. Е, и е изключително важно прокарването на тези закони, е, пак е, съгласувано с Европейския съюз, защото системата е свързана. Комисарят Барние неотдавна беше във Вашингтон да се обсъждат все същите въпроси и аз, аз съм наистина насърчен, можем да работим заедно. Ако не в хармония, поне координирано в посока на финансовата реформа. Също така не съм съгласен с казаното от вас, че нашата политика на свободна търговия не отчита условията на труд и околната среда. Предизборната кампания на президента Обама твърдо се основаваше на разбирането, че трябва да обръщаме внимание на трудовите и екологичните измерения на своята дейност. Това стои на вниманието на правителството на САЩ буквално всеки ден. Господин Дартмут. Uh, yes, да, извинявам се. Е, не се спрях на въпроса за Израел преди това. Вчера станахме свидетели на трагедия в открито море. В хода на усилията да се е, осигури хуманитарна помощ за газа. Президентът незабавно излезе с изявление. Не зная какво друго да кажа, освен следното. Преди а, да правим заключения, не бива да прибързваме трябва да разберем какво точно се е случило. Трябва да изясним какви са фактите, какво точно се е случило и тогава ще можем да реагираме най-адекватно. Съвсем ясно е, казва господин Хигинс. Отговорът на посланникът е трябва да видим. Не е ясно всичко. Господин Дартмут. Мисля, че мога да отговоря обобщено на вашето изказване на въпросите ви само с една бележка. Правителството на Съединените щати не споделя вашето становище, което е евроскептично. Връщаме се към плана Маршал, когато подкрепихме Европа. Това беше добре за Европа, беше добре за Съединените щати. Всеки път, когато а, се повтаря необходимостта от а, подпомагане на европейската интеграция, то ще е така. Вие направихте многократно изявления по този въпрос, че Европейския съюз подкопава устоите на НАТО. Според нас силата на НАТО не е несъвместима а, с силата на отбранителната способност на Европейския съюз и ще продължаваме да я подкрепяме. Надявам се да отговорих на всички. Припомнете ми, ако а, съм пропуснал някой въпрос. Ако не, можем да преминем към следващия кръг. Благодаря, господин посланик. Готов ли сте да останете още няколко минути? Добре, тогава нека да дадем думата на членовете на парламента, които не се включиха. Отново ЕНП. Благодаря, господин председател. На първо място отново искам да благодаря на негово превъзходителство за това, че отдели своя следобед за това заседание. Наистина съм съгласен с вас, че търговията предоставя много възможности. Наистина историята доказва, че взаимоотношенията с, с, между САЩ и Европейския съюз са наистина от изключително значение. Сега вече имаме нова Европейска комисия, имаме принцип на. имаме демократични принципи, принципи на преговори и се надяваме, че наистина ще достигнем едно ефективно трансатлантическо сътрудничество говорим наистина за ефективни взаимоотношения. Според вас, господин посланник, какво би направило този диалог толкова ефективен? И като говорим за трансатлантическата економика и търговия, вие подчертахте, че тези взаимоотношения ще останат много важни за економическата ситуация, независимо от, кризия, от кризата. Искам да ви попитам какво може да се направи, за да бъдат подпомогнати тези градивни конструктивни сили. Много ви благодаря за вниманието. Thank you. On behalf of the Greens, Carl Schlitter. Господин Шлитер. Uh, Добър ден. бих продължил тази история за вашия баща или дядо и неговия съдружник. Търговската логика не се прилага към споразумения, които имат по-ясно изразен законодателен характер. Ние законодателстване от името на гражданите, а не пазим търговски тайни в търговски преговори. Аз зная, че органите на Европейския съюз използват вашата позиция като претекст и те да крият информация. И ако вътрешно се договорим, когато ние ви предоставяме позиция в преговорите, от кого я пазите в тайна? В края на краищата ние сме ви дали а, тази позиция, а вие не искате да я разкриете. За такава прозрачност говорим. Когато ние сме ви дали един материал, как може вие да възразите да стане публично достояние. На второ място, вие накратко, но много интересно и колкото и да беше бегло, говорихте за ГМО, за клонингите, като деликатен въпрос. Ние, може би, изпитваме раздразнение, защото не сме решили въпроса. Надявам се, всички сме съгласни, че в Световната търговска организация има правила, морално-етични правила за известни предели на търговията. Може би е, обществеността гледа по различен начин на генетично е, модифицираните е, организми. Научните и моралните възражения са нещо друго. Същото е и за клонингите. Клонирането е процес болезнен за животните и това е научно доказано така и с хормоните. Ако имаме ясните научни доказателства на основата на истински морални ценности, а не на основата на търговските интереси, тогава може би ще оправдана позицията ни. Благодаря сега Майкъл Фарер от Алде. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, господин посланник, благодаря ви, че сте тук днес сред нас и имаме възможността да обсъждаме различни въпроси. бих искал да поставя един въпрос, който обсъждаме тук. Преди 100 години се индустриализираха държавите при производството на суровини – не говоря само за енергетика, не говоря само за нефт и петрол, говоря също така и за другите а, суровини, като силици, лити и така нататък. Имаме съвременни технологии. И сега тук в тази комисия говорим за стратегии, които да гарантират подхода към а, такива суровини от страна на европейските предприятия. А, смятате ли, че тук има поле за общи, за съвместни действия между Америка и Европа а, с цел по, а, избягване на а, повишаване на цената на суровините? Благодаря, Хамат Ролс Шолц, извинете, от ГОЕ. Thank you, Mr. Благодаря, господин председателю. Благодаря, господин посланник, че дойдохте за този обмен на мнения. Ще се опитам да се спра на три теми, които вече бяха засегнати. Моля съвсем кратко, казва председателя. Разбира се. Първо, за трансатлантическият съвет. Комисарят Карл Дегухт посочи, че е необходима радикална промяна по време на посещението си в Съединените щати. Как според вас трябва да бъде организирана тази радикална промяна и какво трябва да обхване? В каква посока а, трябва да се ангажира парламентарното измерение? Например, диалога в трансатлантически план между законодателните органи. Вторият ми въпрос е свързан с Световната търговска организация. След задънената улица от 2008 година, излизането на Съединените щати от преговорите, отхвърлянето на пакета предложения, аз не виждам да се очертава конструктивна позиция на Съединените щати в по-нататъчните преговори. Няколко групи евродепутати вече заявиха, че ще подкрепят ново начало на програмата за развитие от Доха. Как преценявате възможността за ново начало на програмата за развитие от Доха? и то в кратък срок, защото допускам, че международното економическо положение и международната търговия се нуждаят от е, подобно начало. И в допълнение към казаното от е, колегите, смятам, че може да се направи стъпка напред. Защото ние а, водим преговори по въпроси от интереси за други страни, особено развиващите се страни, които са засегнати от а, положението. А, е, не се ли затваря кръгът? Не е ли по-добре да вземем действащата международно правна рамка – и да обсъдим въпросите за защитата на правата на интелектуална собственост, за да преодолеем сегашните проблеми с програмата за развитие от Доха. Благодаря Петър Штасни от НП. Благодаря, господин председател. Ваше превъзходителство, добре дошъл тук. Чудесно е, че сте сред нас и наистина ви благодаря за чудесните коментари и ви благодаря за всичко, което сте свършили за краткото време от 5 месеца. Това, което вие нарекохте задълбочаване на взаимоотношенията между САЩ и Европейския парламент или Европейския съюз. Наистина се докоснахте до всички теми, които исках да засегна, до Трансатлантическия съвет, може би бихте могли да ни предоставите малко повече разсъждения в тази връзка, защото като дойдох тук, разгледах въпросите с трансатлантическата търговия и си спомням, че дори в началото на кризата, на рецесията, в началото на новото хилядолетие, трансатлантическата търговия беше отделена като въпрос и казахме, че там има растеж от 17%. И а, смятам, че наистина това носи полза за всички. Но каква роля може да изиграе Трансатлантически економически съвет? Наистина, той беше създаден с тази цел преди това. Имахме тези ясни приоритети. Бяха постигнати конкретно набелязаните цели. Дали сега бихме могли да направим нещо сходно? И нещо във връзка с Южна Корея. Наскоро говорих с изпълнителен директор на компания от САЩ и той предложи такива мерки във връзка с автомобилната индустрия, именно по тези въпроси. И може би наистина трябва да си сътрудничим повече, защото това е и от ваш интерес, и от наш интерес да поддържаме една конкурентна среда да поддържаме едни равни условия за всички страни. Може би и съществуват възможности, при които да си се сътрудничим и а, да добием дори допълнителни ползи за тази толкова важна индустрия, за този толкова важен бранш. По този начин бихме могли да постигнем по-ниво, по-голямо ниво на удовлетвореност за тях. Благодаря. Председателят няма микрофон. Господин посланник, също както колегата ми Херцог Дармат, също съм учил в Штатите, в бизнес училището в щата Пенсилвания. Не знам дали това ви звучи познато или не, в парламентарната комисия обсъждаме проблема с кризата, която ще има разрушителни последици. Милиард и половина лири са вложени от фондове за хеджиране в софтуерни компании – но сега ще бъде закрита цялата европейска дейност на тези фондове. И не мога да си представя защо Държавният департамент не вижда истината, защо не я погледне в очите. Вижте е, битките в Световната търговска организация. Е, вижте телевизионните предавания, които е, е, са насочени срещу е, НАТО ако Европа е, е протекционистична и франкофонска, Америка е англоговореща е, и е, твърд привърженик на свободния пазар. Председателят, всички минахме на английски език, така че не знам дали сте прав. Една лична бележка, господин посланник. Когато бях в Съединените щати като член на делегация на парламента, бях много впечатлен от настроенията против свободната търговия на Капитолия. И двете партии споделят обща неприязан към отварянето на търговията. На второ място, ние, европейците, като че ли сме много по-ревностни в развитието на трансатлантическите економически отношения, отколкото американската страна. Останах с впечатление, че в Конгреса особен интерес няма най-меко казано. И какво може да промени нещата на Капитолия за по-добро? Как може да се промени а, нагласата, така че тя да бъде по-благосклонна към развитието на трансатлантическите отношения и а, а, отварянето на търговията? Ходим във Вашингтон, надяваме се да постигнем нещо, да подобрим търговско-економическите отношения с Съединените щати, а като се връщаме, оставаме разочаровани. Най-малкото говори от личния си опит, защото същия интерес от другата страна на Атлантика не съществува. Споделяте ли моето установище, че положението може да се подобри? Каква е причината за съществуващото положение? Всеки европеец, който посещава Конгреса, остава с такова впечатление. Uh, Господин председател, най-напред ще отговоря на вашия въпрос, защото сте председател. Uh, Наистина, споделям вашето безпокойство. Наистина, смятам, че има една такава нагласа на определени хора в Съединените щати, които не подкрепят търговията. А, на тях просто им липсват познания, които са свързани с ползите от такава една търговия. Също така са изправени пред една много тежка рецесия. Не смятам, че има нещо уникално в тази нагласа на Съединените щати, но знаете, че има хора, които са загубили своята работа, те са оплашени, те са объркани и търговията не влиза в техните планове. Господин Рон Кърк прекара много време в пътуване из Съединените щати, като се опитваше да информира хората за ползите от търговията, да им обяснява за това как търговията повишава производството производителността и как всъщност може да създава нови работни места. Да, съгласен съм, че наистина това е един тежък въпрос. Смятам, че при подобряването на економиката този контекст ще се подобри като цяло, но това означава, че трябва да се полагат целенасочени усилия. Ще се опитам да отговоря и на някои от другите поставени въпроси. Получих няколко а, въпроса във връзка с Трансатлантически економически съвет както и от господин Забал. Наистина извинявам се, че произнасям по този начин еманата. С времето под произношението ми ще се подобри, обещавам. Сега, във връзка с Трансатлантическия съвет и законодателния диалог между двете страни на Атлантика, както спомена и господин Шолц, ще има среща, заседание на законодателния диалог в следващите няколко дни. А, наистина това е един изключително важен механизъм, но според мен трябва да правим повече. Този диалог между парламента, между институциите и Конгреса е лишен от нещо. именно това да се да, да събират правилните хора, да се събират на тези заседания правилните хора, които да работят заедно. Да, има въпроси, които са значими и те преминават през двата органа. В момента в Съединените щати сме близо до постигането на закон в тази връзка и се надявам, че Европейски съюз и Съединените щати ще се движат хармонизирано в тази област. Трябва да се провежда диалогът между съответните лидери в определените области Трябва да се споделя информация на най-високо ниво. Нещо, което съм научил от конгресмените в Съединените щати. И сигурно въжи и за вас. Вие наистина сте ужасно заети хора. Не можете просто да си позволявате да ходите на заседания за подкрепа и поддържане на някакви връзки. Наистина, ние трябва да работим за преструктуриране на този диалог, така че той да бъде по-фокусиран върху навременни и точни въпроси. Господин Шадър, вие ме попитахте за прозрачността по време на преговорите. Да, наистина приемам напълно и признавам, че преговорите в един частен контекст са нещо съвсем различно от публичния контекст, но има и някои сходни елементи. Аз наистина съм убеден, че ако ние успеем да инкорпорираме а, тази идея за пълна прозрачност това означава, че ние разкриваме всичко, което правим във всяка една фаза по време на преговорите. Това наистина означава, че ще има, може би, в противен случай по-малък обмен на информация, забавяне на преговорите, т.е. трябва да постигнем златната среда. Тук също така споменахте и ГМО, клонингите. И да, знам, че всички тези концепции са облечени в малко негативна окраска. Тук имаме и гласа на учените. Има и процедура в СТО, но, За съжаление, твърде често сме изправени пред ситуация, в която науката не решава крайния резултат от всички тези въпроси. Наистина смятам, че това е за съжаление, защото има много хора и в европейските институции, които искат да въведат процес на взимане на решения, който се основава на, на, на научния прогрес. Специално за въпросите, с които аз съм запознат, особено клонингейта, тук не виждам никакви етични и морални въпроси. Тук става дума за научни въпроси. А също така и в онази част за ГМО, с която съм запознат, по-скоро става дума отново за научни въпроси, а не толкова за морални и етични въпроси. Така че наистина трябва да изградим една обща рамка, която да почива върху научните изводи. Също така мисля, че господин Шолц попита за спогодбите на СТО. Вие казахте, че пакетът от 2008 година е бил отхвърлен. Аз не съм съгласен с това мнение. позицията на господин Кърк, нашия търговски представител, търговското аташе на САЩ, е, че ще продължим да надграждаме на пакет от 2008 година. Това е проекто пакет, защото той все още е в процес на развитие. Това е отправната ни точка, чрез която ние ще продължим своя напредък. Също така, мисля, че отговорих на вашия въпрос за трансатлантическия законодателен диалог. А, сега тук, как разбрах вашия въпрос? Вие май попитахте дали ще е възможно да се постигне напредък, ако се работи в по-малка група. Аз не съм толкова близо до тези преговори и не знам дали това ще е успешна а, стратегия. Първата ми е реакция е, че може би ще е по-добре, защото пък когато участвате в една по-широка група, е много трудно да започнете да изключвате някакви членове на групата. От друга страна, пък в по-малка група ще е по-лесно да се постига единодушие във връзка с различни въпроси. Господин Стачни ме попита за това дали а, бихме могли да се получим от опита си във връзка с Южна Корея. Да, може би бихме могли да сравним своите, своя опит, своите впечатления, да видим дали можем да продължим заедно напред. И накрая, господин Кембъл, вие отново споменахте а, нещо, което беше сходно наказаното от господин Дартмут. Да, аз също съм посещавал Американския университет. Имам добри приятели, които учех в Харвард и Пенсилвания, но а, нито един от тях не е такъв евроскептик като вас двамата, уважаеми господа. Но а, мисля, че тук съм ясен. Да, тук имаме разнобой Смятаме, че многото институции, които работят тук, работят за доброто на Европейския съюз, както и за взаимоотношенията с Съединените щати. Опитах се да отговоря на въпросите ви по възможно най-добрия начин, така че отново ви връщам думата, господин председател, като искам да благодаря за възможността. Господин председателя, благодаря ви много господин посланник. Надявам се, че това постави началото на поредица от размяна на мнения, както тук, така и в Вашингтон и в Женева, където имаме общи интереси и различия. И така, довиждане и доскоро. Много ви благодаря за вашето участие. Е, Колеги, нека да се върнем към останалите точки от дневния ред. Преди да преминем към точка 13, позволете ми да ви припомня, че както обикновено е, протоколът е, от заседанието на координаторите, проведено преди обедната почивка, е разпространен и а, ще се а, смята за прият, ако до края на заседанието не бъдат а, внесени възражения. Така преминаваме към точка 13. Втора размяна на мнения по изменението на регламента на съвета за въвеждане на изключителни търговски мерки за страни и територии, участващи или свързани с процеса на стабилизиране и асоцииране, осъществяван от Европейския съюз. Както знаете, целта на предложението е да удължи валидността на регламента до 2015 година, тъй като правните основания вече е, са свързани с обичайна законодателна процедура. Комисията внесе досието в парламента като част от пакета Омнибус и като докладчик по регламента нямам съществени възражения против е, внесените промени – все пак регламентът от 2009 година предвижда изпълнителни правомощия на съвета, които не се основават на решения, взети с процедура на комитология. Ние имаме непосредствен опит с делегираните актове и изпълнителните актове. Междувременно комисията по никакъв начин не ни информира как ще се прилага разпоредбата за изпълнителните правомощия, която излиза извън рамките на комитологията. Затова като докладчик и председател на парламентарната комисия съм склонен да внеса изменения във връзка с основния регламент и неговите разпоредби е, за е, процедурите за изпълнение, така че да се постигне по-високо е, съответствие с Лисабонския договор. Преди да тръгнем в тази посока обаче е, с внасяне на изменения, искам да чуя становищата на парламентарната комисия по този въпрос. Първо бих искал да дам думата на членовете на парламентарната комисия по този въпрос – за да вземат отношение по моята позиция за необходимостта на изменения на регламента по същество. Ако няма желаящи да се изкажат, то тогава ще дам думата на комисията. Господин Рубиначи, от името на Европейската комисия. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Комисията си отбелязва коментарите, които направихте надлежно, особено факта, че не предоставяме никаква информация, която да показва как да се решава този въпрос. Мога да изразя намерението на комисията да представи съвсем с скоро нашето мнение във връзка с комитологията и промените въведени от Лисабонския договор. Всички тези наши мнения ще бъдат предоставени както на парламента, така и на съвета. А, ние отчитаме напълно притесненията на парламента, защото нашето намерение е, е да внесем изменения във всички сфери на търговията във връзка с тези промени. Альтернативата ще е да се а, предложат изменения регламент по регламент, който обаче ще отнеме по-дълго време и а, носи риска от а, непълна последователност. Този регламент, който трябва да бъде прият съвсем скоро, защото в противен случай Западните Балкани и Косово може би няма да могат да се възползват повече от търговските преференции. А, наистина осъзнавам, че това, което искам от вас е да се доварите на комисията, но наистина ви уверявам, че а, се опитваме да работим и да постигаме резултати по това предложение, колкото е възможно по-бързо. Така че това е състоянието на нещата до този момент. Благодаря. Тъй като няма искания за думата, отбелязвам си и аз коментарите от страна на комисията. Ще е, подготвя моя проекто доклад преди следващото заседание на 22-23 юни. Мога да ви припомня, че края, крайният срок за внасяне на измененията ще е следващия ден, 24 юни. Така че много ви моля да бъдете подготвени да внесете изменения, ако въобще има такива. Така, сега приключваме дебатите. Благодаря ви много. И сега минаваме към точка 16. Делегация в Бразилия. Както знаете, делегацията на тази комисия посети Бразилия в началото на април тази година. Докладът на мисията беше разпространен аз бях ръководител на мисията и няма много какво да добавя към написаното в доклада. Докладът беше изготвен от секретарията и е одобрен от мен. Тук има някои членове на делегацията, например Павел Залевски, както и Хелмут Шолц. По мое лично мнение, посещението беше успешно. Ние успяхме да постигнем всички цели, които си бяхме набелязали. Това беше една Извинете, те срещнахме се с представители на много високо ниво от е, бразилския парламент, от бразилското правителство, представители на економическия сектор. Е, срещнахме се с министъра по външни работи е, както знаете, е, това е най-важният човек на бразилската дипломация. Е, срещнахме се и с министъра, който отговаря за търговията, а също така и с високопоставена делегация от страна на Министерство на правосъдието. Проведохме много срещи на високо ниво с Конгреса на Бразилия, с много представители на тяхното правителство. Срещнахме се с представители на двете камери и на техния парламент, а също така и с комисията по външни дейности, както и за економически търговски дейности. В Сао Пауло ние проведохме наистина много плодотворна и задълбочена среща. Имахме размяна на мнения с представители на бизнеса, на профсъюзите. с, с изявени учени, представители на академичната общност и приключихме своето посещение с теренно посещение в Рибайре и Ропрето. Това е средището на индустрията за производство на етанол от захарна тръстика. Ние разгледахме перспективите на тази индустрия в Сао Пауло в Бразилия. За сега давам думата на останалите членове на делегацията, на господин Залевски, който беше на тази, тези срещи с мен. Всъщност нямам кой знае какво да добавя. Един важен за нас въпрос а, беше по-нататъчните преговори с Меркосур. Това беше част от разговорите ни. След един период на временно прекратяване, сега вече от бразилска страна беше заявен сериозен ангажимент преговорите да бъдат приключени и да се намери компромис. Бразилия е водещата страна в Меркосур и очевидно заема и водещите позиции в преговорите. За това, според мен, беше много важно да се види този признак на готовност от тяхна е, страна той е различен от е, положението преди месеци и е, години, когато страните от Меркосур не можаха да се споразумеят помежду си. Това беше основна пречка. Ето само това исках да е, добавя, без ненужно да удължавам дискусията. Благодаря, господин Винклер. Благодаря, господин председател, уважаеми колеги. Вие, господин председател, обобщихте събитията аз мога да кажа, че наистина това беше интересно посещение, добро подготвено. Искам да изразя благодарности на секретарията, на служителите, които ни придружаваха, на делегацията на Европейския съюз в Бразилия. Може би едно предложение – и смятам, че и дипломатически, и економически ще е много добър знак, ако искаме да подсигурим последващи а, действия а, на нашето посещение. Може би през септември или октомври трябва да а, поканим бразилския посланник в Европейския съюз тук, да обсъдим положението и да получим актуализирана информация за тази толкова важна економика, глобална економика. Може би едно изречение допълнително. След посещението в Бразилия имах възможност да посетя други две развиващи се економики в света, в Индия и миналата седмица посетих Китай за няколко дни. И това, което мога да ви кажа, е, че наистина ние, членовете на тази комисия, които сме и членове на комисията за работа по кризата, трябва да не изпускаме от поглед начините, по които да поддържаме европейската конкурентноспособност, Трябва да поставяме ударение върху малките и средните предприятия, които представляват гръбнака на европейската економика, защото ако ние не сме гъвкави, то другите са много гъвкави. Господин Шолц. Благодаря, господин председател, Вече имах възможност да дам е, първоначална оценка на нашето посещение на предишното заседание. Нямам какво да добавя, освен да се съглася с колегите. Много добре беше планирано посещението. То беше е, в навечерието на е, срещата на е, върха в Мадрид и беше изразена готовност от страна на Бразилия за продължаване на преговорите Европейски съюз Меркосур. Участието в световната търговия е важно за Бразилия и Бразилия със своята економика има самочувствието на равностоен партньор с Европейския съюз – който може да допринесе за международния търговски обмен. Това е партньор, който трябва да бъде възприеман равнопоставено. Господин Винклер съвсем основателно отбеляза, че страните от тази категория също знаят какъв е економически им потенциал и те трябва да бъдат възприемани много сериозно от Европейския съюз. Говоря за страните по-отделно и за Меркосур като цяло. Можем да засилим по такъв начин своя, своя регионален подход. Благодаря. Що се отнася до предложението от господин Винклер аз с удоволствие би го подкрепила. Много интересно ще бъде да поканим бразилския посланник, вероятно след изборите през ноември, когато Бразилия ще има нов състав на Конгреса. Но а, имате моето одобрение за тази идея. Искам да благодаря за успеха на делегацията, не само на секретарията, който го подготви а, и ни придружи, но също така на а, представителство на Европейския съюз в столицата Бразилия. Мисля, че беше изключително успешно съвместното ни начинание там. Благодаря. Преминаваме към точка 17 и 18. Ще ги разгледаме заедно. Общи разисквания по две свързани теми. Отмяна на регламент 1964 е, от 2005 година относно митническите ставки за банани и споразуменията за търговията с банани, сключени от Европейския съюз. Както знаете, декември миналата година Европейския съюз, Европейската комисия и латиноамерики... латиноамериканските страни постигнаха споразумение за митническите ставки за бананите и така най-дългогодишният в историята търговски спор беше приключен. Това е спорът между латиноамериканските производители на банани и Европа. Много отдавна износителите на банани а, държат на своята позиция, че има изкривявания в търговията със страните от АКТБ а, с правилата за количествени ограничения. Арбитражният орган а, на свет Световната търговска организация подкрепи позицията против Европейския съюз. Иначе казано, настоя за смяна на политиката съгласно споразуменията. Бананите от АКТБ ще продължават да имат безмитен и безквотен достъп до пазара на Европейския съюз, съгласно самостоятелни споразумения. Това се разглежда като допълнителна помощ от бюджета на Европейския съюз за приспособяване към новите ставки. Сега давам думата на госпожа Балзани. Извинявам се, казва председателят. Госпожа Балзани е новоприят член на парламентарната комисия. Тя е докладчик по въпроса и за това и давам думата да представи позицията си по въпрос. Come ha ricordato nell'introduzione di questo delicato argomento, в въведението към тази тема чухме, че през 1993 година се създава общия пазар за търговията с банани още тогава по времето на европейските общности. Тогава имаше една много напрегната ситуация между производителите на банани и държавите членки. Всъщност, пазара третираше продуктите, бананите, именно по различен начин. Плащаха се такси, плащаха се мита от страна на страните от АКТБ и се правеше разлика между големите и малките производители. Естествено, това беше дискриминационно правило и през последните 20 години нещата бяха така, че нещата бяха така, че този въпрос бе обсъждан отново и отново имаше различни оплаквания. Въпросът бе, подпи, бе повдиган пред Естел и по време на преговорите е, от Доха. Имаше две предложения, направени пред, и представени пред Европейския парламент – тези продукти, начина по който биват третирани тези продукти, накърнява целостта на пазара. Трябва да се преразгледа въпроса с метата, а именно до 2000 и 19 и 17 година митата за бананите от тези държави трябва да спаднат от, 70, от 175 евро на тон на до 114 евро. Зависи колко, какво голямо количество ще се, банани ще се вкарват от държавите от АКТП в Европейския съюз това споразумение ще има въздействие върху бюджета. Така няма да може да има подкрепа за производителите, които до момента внасяха банани в Европейския съюз. Митата просто ще бъдат загубени, които до момента бяха плащани. Това са около 250 милиона евро, които ще липсват в европейския бюджет а, до 2019 година. Освен това има още един проблем и това е най-големият проблем, засягащ международната търговия, а именно ефикасността на това споразумение дали наистина има, става възможност за преодоляване на тези досегашни конфликти. Защото до момента имаше различни споразумения, по силата на които се допускаха различни митнически ставки, дори и под стоеността 114 евро. Е, разумно е да видим и становището на комисията за да видим каква може да е рамката на споразумението, каква е представията на комисията по отношението на въздействието на това споразумение по отношение на Европа, на пазара в Европа и по отношение на цялостния контекст на Световната търговска организация. Но в крайна сметка нашето желание е да преодолеем конфликтите, които траят вече 20 години. Благодаря, Франческа. Сега давам думата на комисията. Диана Конча. Thank you. Благодаря. Благодаря, господин председател. На първо място, благодаря, че ни давате думата и за това, че искате да ни слушате във връзка с това много важно споразумение. Е, искам да направя някои коментари във връзка с казаното от докладчика. Първо, историята на спогодбата. Е, споразумението за бананите е, има много дълга история, наистина дългогодишна история на спорове. Надяваме се, че е, този спор вече е в миналото и той наистина беше най годишен в СТО. Трябваше да се направи нещо, за да се решат тези проблеми. Последния негативен резултат за комисията в СТО беше през ноември 2008 година, когато апелативният орган реши срещу Европейската комисия, даде е, решение срещу Европейската комисия във връзка с търговията с Еквадор. Това беше част от фоновата информация във връзка с поразумението, но това беше много важен мотив да продължим преговорите, въпреки неимоверните трудности, пред които бяхме бяхме изправени. А, именно, че Бананите играеха много важна роля и при преговорите от Доха. Наистина трябваше да се а, намери а, друго споразумение за митническите ставки, а, защото това са тропически продукти, те се ползват от преференции и а, това всъщност ни доближи много до едно споразумение през 2008 а, година, когато имаше среща от кръга Доха, в, а, когато имаше среща в Женева. И а, наистина тогава осъществихме един пробив свързана с определени условия. Знаехме, че тогава не успяхме, но работихме заедно с партньорите ни от Латинска Америка върху един текст, който по същество е много близо до текста, който договорихме в крайна сметка през декември 2009 година. Също искам да припомня, че продължихме преговорите след прекъсването на преговорите от Доха, защото не искахме да оставяме бананите като едно препятствие за успешния изход от кръга преговори. Искахме да успеем в тази си цел. И в крайна сметка сме достигнали до настоящото споразумение. Споразумението беше постигнато с всички латиноамерикански държави. Е, тези държави, които участваха при разрешаването на споровете в СТО, е, които е, имат определени а, права. Нещо, което беше посочено тук по-рано днес. Сега, съдържанието на спогодбата, вие сте получили текста, запознати сте с него, беше описан добре от докладчика. И сега ще представя някои подробности, свързани с текста, някои по-специфични моменти, които бяха споменати и от госпожа докладчика. Сега за правната сила на спогодбата. Споразумението наистина съдържа някои доста сложни и комплицирани правни клаузи. В крайна сметка, наистина се надяваме, че спогодбата решава споровете. Да, мога да кажа, че в края на периода на прилагане споразумението ще бъде решението, чрез което да се постигне решението, разрешаването на спора в Световната търговска организация. Но спогодбата още казва, че и това крайно споразумение може да се постигне в крайната фаза на сертифициране – на програмата на Европейския съюз в СТО. Това е една от най-сложните точки в тази спогодба. За, за какво става дума в това сертифициране от страна на СТО? Сертифицирането става в момента, в който сме приключили прилагането на спогодбата и ние в СТО представяме нашия график, т.е. нашия ангажимент към СТО и няма член на СТО, който да възразява срещу новия график, срещу, новата, срещу новото времево разпределение разпределение. Това означава сертифициране и а, по този начин ще се преустановят всички предходни спорове. Но до този момент има а, ангажимент от страна на а, партньорите от Латинска Америка да не повдигат отново спора. Ние смятаме, че в крайния текст има гаранции за двете страни, не само за нас, но и за Латинска Америка. Има гаранции за правна сигурност, за стабилност, за производителите от Европейския съюз. Извинете, поправя се оратора, както за производителите от Латинска Америка, така и за другите заинтересовани страни, именно производителите от ЕСЕ и АКТБ защото те ще са запознати с бъдещите разпоредби за бананите, а и именно как бананите ще се а, третират в преговорите от при програмата за развитие от Доха. Сега, що се отнася до последствията за бюджета, ние сме изчислили наистина загуба от мита 2033 милиона евро годишно, когато наистина се премахнат митата изцяло. Да, това е от една страна, а от друга страна ще има 200 милиона евро, които ние сме заделили като помощ за производителите от АКТБ. Тези средства ще бъдат разпределени в един период от 4 години. Знаем, че е, има дискусии, както в парламента и комисар Пибалт ще е, представи текста пред комисия ДВ в Европейския парламент. Благодаря. Преди да започнем дискусията с първа размяна на мнения, а, мога ли да припомня, че тази сутрин решихме да проведем прослушване в, по този въпрос и да поръчаме проучване от страна на докладчика. Май забравих да ви информирам, беше госпожа Бразани от групата на социалистите и демократите. Сега давам думата на Лайм Антрекене от НП. Благодаря, господин председателю. Е, искам от самото начало да кажа, че НП приветства Женевското споразумение в рамките на Световната търговска организация за вноса на банани от латиноамериканските страни. Споразумението е, дава решение на всички нерешени проблеми във връзка е, с митническото третиране на бананите – с формално сертифициране на новия митнически график за бананите. Две важни причини да е благоприятно това споразумение за нас. Първо, образът на Европейския съюз като справедлив търговски партньор ще спечели много от решаването на този над 20 годишен спор. На второ място вече не се искат митнически намаления след възстановяването на преговорите по кръга от Доха, такива искания вече няма да бъдат поставени. Също така е важно да се посочи, че Европейския съюз се ангажира постепенно да намалява а, митническата ставка а, постепенно от а, сегашните 176 евро на тон на 114 евро към 2017 година. За Колумбия и Перу има многостранни спогодби за по-низки цени, при които ще падне на 75 евро за тон. А, за да може същевременно и да се контролира вноса на по банани на Европейския съюз. Групата на е НП вижда значението на споразумението за производителите на банани в АКТБ, които до сега имаха преференциален достъп до пазара на Европейския съюз. Трябва да се посочи, че комисията предлага пакет мерки за подпомагане в размер на 190 милиона евро за страните износителки на банани. Знаем кои са те. Тези средства ще предоставят финансова помощ за инвестиции, диверсификация на стопанската дейност и облегчаване на по- тежките економически и социални последици. През 2017 година се въвежда нулева ставка за бананите от е, страните от АКТБ в сравнение с 114 евро на тон, митническа ставка, е, която фигурира през последното десетилетие и се, от тук нататък ще се прилага за останалите страни по света. Е, ще е, продължават е, преференциите за а, тези страни. И накрая НП знае много добре економическата и социалната роля на производство на банани а, на Канарските острови, Гваделупа, Мартиника и Мадейра. 2006 година е, бяха предвидени по-добри финансови условия за е, производство на банани в най-отдалечените райони. От тогава се заделят годишно 280 милиона евро е, за Канарските острови, Френските антили, Мадейра и бяха включени Азорските острови. Това е увеличение в сравнение с предишния бюджет, средно 190 е, милиона между 2002 и 2006 година. Смятаме, че подпомагането на производителите на банани в най-отдалечените региони е достатъчно, за да бъдат защитени от засилената конкуренция, която идва от трети страни. Благодаря. Джо Хигинс uh, e. от Обединената левица. Благодаря, господин председател. Искам да попитам комисията до каква степен са проучили реалното въздействие на Женевското споразумение върху производителите от страните от АКТБ, особено малките производители. И как обосновават факта, че това споразумение всъщност дава много повече мощ на банановите пазари на големите производители на банани, например някои от компаниите с седалище в Съединените щати, които са известни на всички. Комисията в действителност ли е проучила реалното въздействие върху останалите страни? Да. Всъщност даването на субсидии, на помощи не замества достойните условия във връзка с трудовите права, с защита на околната среда. Това са фактори, които се включват в производството на банани и на плодове в Европейския съюз. И всъщност искам да разбера дали комисията е проучила дислоцирането, което ще се случи, особено при малките производители. И освен всичко друго, господин председател, сега в връзка с различните стандарти и условия за внос на банани в Европейския съюз, различните режими на внос, които са два или три, как комисията оправдава факта, че Колумбия сега е страната, която има най-много преференция в най-благоприятни условия Що се отнася до последното споразумение? Знаем всички, че това е една страна, в която профсъюзните права, профсъюзите в, са в изключително трудна ситуация. като се имат предвид и едрите собственици на земя, които ще бъдат облагодетелствани от този тип търговия. И на последно място, господин председател, тъй като никога не ни беше обяснено от комисията, във връзка с позицията за правителството на Хондураса, за Хондурас в, в тези преговори. Защо комисията си затваря очите за естеството на това правителство? Знаем, че това правителство дойде на власт след преврат. И този преврат беше узаконен от един съшит с бели конци процес на избори. Наистина имаме тази идея за съвместимост, за това, че Европейския съюз застава зад демократичните принципи, а в крайна сметка заставаме зад едно правителство, което е избрано по незаконен начин. Благодаря. Много благодаря на леви... и сега от левицата господин Шолц. Благодаря, господин председателю. Е, съвсем скоро бях в Еквадор Проведохме много интересни разговори. Последния ден имах дълга беседа с производители и износители на банани. И те съвсем категорично заявиха, че за тях въпросът за износът на банани и търговски спогодби с Европейския съюз е въпрос на живот и смърт. Сега обсъждаме положението и на малките и средните производители, то е съдбоносно. Затова отправям въпрос тук в комисията, като имаме предвид какви са перспективите за а, спогодбата за бананите и като имаме предвид много ценното изказване на докладчика в началото. Споразумението все още не е влязло в сила защото както чухме от колегата от НП току-що, намаляването на митническите ставки до 2017 година означава, че В много неизгодно положение са поставени страните, които все още не са постигнали споразумение или в рамките на Световната търговска организация постигнатите с тях споразумения са различни. Не поставяме въпроса за Централна Америка, но там а, нямаме същите разпоредби, както в а, спогодбите с Колумбия и Перу. И какво трябва да се направи от тук нататък? Какво означава това непрекъснато намаляване на ставките в по-нататъчните преговори или придържане към правилата на Световната търговска организация. Аз тук виждам едно противоречие и Европейския парламент, според мен, трябва да вземе отношение. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Благодаря на Франческа Барзали за, тази, за това въведение. Това е една много трудна тема, изключително чувствителна от политическа гледна точка. Като говорим с представителите на АКТБ, посланиците от АКТБ, НПО-та от АКТБ, ние всъщност наистина можем да разберем как се възприема Женевското споразумение от страните от АКТБ. Аз лично подкрепям тази сподгодба. Според мен това беше едно неизбежно развитие на нещата, нещо, което беше подчертано както от докладчика, така и от комисията но искам да подчертая и допълнителна измет искам да получим допълнителна информация от страна на комисията в връзка с оценка на въздействието върху економическия живот и върху страните от АКТБ, които ще бъдат повлияни от тази спогодба. Също така и още един въпрос, който трябва да бъде оценен по достоинство и обмислен. Има да, този инструмент от 200 милиона евро, които ще се предоставят на производителите от АКТБ, така че те да приспособят своето производство и своите производствени мощности, така че да отговорят на необходимостите на Европейския съюз. Това не е първия път, в който Европейския съюз предоставя допълнителна финансова помощ на производителите от АКТБ, така че те да повишат своя капацитет във връзка с производството и износа. Често обаче тези пари не достигат хората, които всъщност всъщност ги заслужават, имат нужда от тези средства. А, това означава, че голям процент от тях просто се пропиляват и губят по бюрократичните брънки в страната и в страните и всъщност не достигат до малките производители, които ще бъдат най-зле повлияни от Женевското споразумение. Поради тази причина се чудя дали комисията не просто има информация за средствата, ние знаем какви са тези средства, за механизмите, които ще бъдат използвани от комисията, за да се гарантира, че тази щедра помощ всъщност е и ефективна и отговаря на целите, за които е създаден на този инструмент. Може да направи така, че правителствата на страните от АКТБ да подлежат на по-голяма отчетност. Благодаря. Всъщност това беше размяната на мнения, но тъй като комисията получи редица въпроси от членовете на комисията, давам отново думата на представителите на Европейската комисия, за да отговорят на въпросите, които бяха зададени. You, Благодаря, господин председателю. Ще се опитам да се спра на всички поставени въпроси последователно. Първо за оценката на въздействието, особено за малките и средни производители. Комисията финансира външна оценка на 10 годишната графика, 10 годишния график, извинете, за финансово подпомагане на страните доставчици. 375 милиона фактически финансова помощ. Външната оценка установи, че се запазват предизвикателствата за страните износителки на банани и за това те трябва да ги преодоляват с вътрешни мерки и с международна подкрепа. Според оценката, производителите се нуждаят от по-голяма международна подкрепа Особено като се има предвид, че те трябва да вложат повече средства, за да поддържат конкурентно способността си спрямо латиноамериканските производители. По-нататък, вярно е, че междувременно някои страни спряха износа. Вярно е, че е, всички е, проучвания на банановия сектор разкриват, че конкурентно способността на производителите в отделните страни е в много големи амплитуди. В Африка има някои много конкурентни производители, в Карибския басейн обаче други, други производители вече излизат от пазара. И в тези е, страни е, постепенно пазарът е, може и да се изгуби. Тъкмо по този начин разглеждаме онези 200 милиона, които наричаме мерки за подпомагане на бананите или МПБ. Чрез тези мерки ще се определи как точно ще действат страните от КТБ тези, които искат да бъдат конкурентно способни, да изнасят в Европейския съюз, ще могат да ползват средствата именно за повишаване на своята конкурентно способност. С други страни обаче могат да решат да ползват тези средства за диверсификация на економиката си е, и за финансиране на мерки за излизане от производство на банани. Така стигам до това доколко е ефикасна помощта и какви механизми използваме за повишаването на нейната ефикасност. Преди всичко ще зависи от процедурите за одобряване на МПБ и на второ място ще използваме бюджетна подкрепа винаги, когато е необходимо за бюджетите на страните производителки по един най-бърз и ефикасен начин. Продължавам сега с трудовите права, правата на корпорациите и така нататък. Когато говорим за многонационалните корпорации, е вярно, че голяма част от тях са със седалище в Съединените щати има а, един а, голям производител със седалище а, в Еквадор и още един а, в Ирландия. Не всички те търсят своите източници на доставки в Латинска Америка. Много специфични са взаимоотношенията а, между корпорациите и Латинска Америка. А, корпорациите купуват и от Латинска Америка, и от а, Африка. От друга страна, основните вносители от Африка пък имат своето присъствие в Латинска Америка и е, за това се надяваме, че е, спогодбата ще има положително е, въздействие върху трудовите права и по такъв начин ще се увеличи нормата на печалба за производителите и ще има по-големи възможности за подобряване на условията за работниците. По-нататък споразуменията за свободна търговия и евентуалните последици за Световната търговска организация, преди всичко не бива да забравяме, че повечето страни, подписали Женевското споразумение, са също така е, страни е, е, по спогодби за свободна търговия с, с е, Перу и Колумбия. Еквадор е, е едно изключение, тя няма подписана спогодба за свободна търговия с друга страна, но Еквадор, разбира се, е, ще може да се възползва от същите условия, които са предложени и на другите. Що се отнася до противоречието между, свъдъл... между споразуменията за свободна търговия и Световната търговска организация, това не се дължи на бананите. Приоритет за комисията винаги имат преговорите в рамките на Световната търговска организация и многостранната е, система на търговия. Но има и предимства на е, споразуменията за свободна търговия, които надхвърлят е, пределите на търговията. Тук става въпрос и за политическите отношения с тези страни, правата на човека, нашите спогодби за свободна търговия съдържат раздели е, за устойчивото развитие, съдържащите се там текстове ни дават възможност да следим как се отстояват е, правата на работниците в тези страни. По условие е, споразуменията за свободна търговия могат да се разглеждат като стъпка напред в сравнение с споразуменията в рамките на Световната търговска организация и са изгодни и за двете страни. Благодаря. Франческа Балзани. Като докладчик, искате ли да вземете думата? Франческа, дали ме чувате? Е, Смятам, че това беше първи обмен на мнение по този въпрос. и Имаше много идеи. Надявам се да продължим в същия дух и по-нататък при по-нататъчните обсъждания, като в последствие може да уточним по-ясно страховете на засегнатите страни. Аз си записах въпросите, които бяха повдигнати, ще ги взема предвид и ще ги обсъдим в последствие. Сега нека да преминем към точка 19, а именно представена от страна на комисията във връзка с актуалното състояние по споразуменията за економическо партньорство. Както знаете, страните от АКТБ и Европейския съюз се договориха по нови споразумения, които да отговарят на правилата на СТО, за да се отговори на многостранния режим на преференции, който беше гарантиран във връзка с вноса от страни на КТБ. По това време се счете, че това споразумение противоречи на изискванията на СТО. Преговорите бяха започнати през 2002 година, а споразумение се достигна през декември 2007 година. През януари 2008 година СТО Заявиче заяви, че а, вече споразуменията са изтекли, но споразумението с АКТБ беше а, първото, при което се проведоха а, СИП в връзка с споразумението с Европейския съюз. От 2004 година насам тази комисия по международна търговия отблизо следи преговорите си с различните региони и през 2009 година Европейския парламент прие редица резолюции по една за всеки СИП, която да изразява позицията на парламента по тези споразумения. Парламента даде и своето съгласие за междинно споразумение с Кот Дивуар. И сега бихме искали да изслушаме комисията която ще ни обясни какво е положението в момента с различните преговори и дали е възможно да има бъдещи преговори с оставащите групи от държави, с които водим преговори. И така давам думата на Сандра Галина от комисията, която ще ни представи мнението на комисията. Благодаря, господин председател. Благодаря за отличното обобщение. Господин председател, моля ораторката говори по-близо до микрофона. И така, както казвах, много благодаря за отличното представяне и обобщение, което всъщност спестява много време, защото наистина закъсняваме и моят заместник генералния директор на моята генерална дирекция съвсем скоро ще бъде тук за своето представяне. И така ще разделя своето представяне на две части. На първо място някои общи разсъждения, а след това ще навлезем в повече подробности за отделните региони, защото хората може би се интересуват за отделните региони. Разбира се, съвсем накратко. Сега във връзка с общите разсъждения, СИП се разбиваха доста добре, изминахме дълъг път. Разбира се, не навсякъде, защото в някои области постигахме напредък доста бързо, в други по-бавно. Е, има принцип, където има, разбира се, различни инструменти, които ни подпомагат, които подпомагат поддържането на принципите, заложени в споразумението от Котоно. Разбира се, става въпрос и за съвместимост, и за по-добро управление, за по-добро регионално сътрудничество и по-добри възможности за използване на търговията за развитие на регионите но бихме могли тук да съчетаем нещата с реформата на СИП и с регионалната координация, но всичко това зависи до къде искат да стигнат заинтересованите страни, особено що се отнася до регионалната координация и сътрудничество. Тук искам да съм пределно ясно. Става дума и за решението, поведението и ритъма на страните от АКТБ ние бихме могли да подпомогнем за подобрението на реалностите, които съществуват в този регион, но не можем да ги създадем. Комисията няма много възможност за взаимодействие с общността на АКТБ. Поне до този етап беше така. Беше проведена обаче среща на министерско, министерско ниво и ще се проведе и среща с общността ЕРК в Танзания на 9 юни. Наистина мисля, че прогреса в някои Общност и беше по-голям, наистина ЕРК в а, Западна Африка. Извинете, в Източна Африка. Наистина, в крайна сметка, обаче, прогресът зависи от страните от АКТБ. Започнаха активни а, преговори по а, споразумението Кари Форум. И според мен наистина това е един напредък, който можем да дадем за пример. Но ние провеждаме поредица от преговори с различни региони. Ще се опитам да ви представя нещата обобщено, да не навлизам в ненужни детайли. Има въпроси, които изникват непрекъснато. Например, клаузата за неизпълнение. Мисля, че този въпрос се появява непрекъснато. Според мен знаете за какво става дума. Това е заложено в договор от Котону, т.е имаме възможността за изтегляне на преференциално третиране, да речем, ако става въпрос за нарушаване на правата на човека. Няма да навлизам тук в големи подробности, но а, знаете, че заложеното в Котону ни пречи да кажем, ето това тук не фигурира в нашите споразумения. А, също така имаме и а, търкания, така да се каже, във връзка с най-предпочитаните нации, тази клауза а, всъщност а, ние искаме да гарантираме, че този, който подпише пръв, пръв, пръв дадено споразумение няма по-късно да бъде наказан заради това. Да речем и при СИП става въпрос за това, че когато се подпише това споразумение, по-късно има други споразумения с допълнителни клаузи и условия, да, тези страни няма да бъдат наказани за това, че са подписали по-стария документ. Сега, що се отнася до а, а, развитието на нещата. Тук мога да навляза в малко повече а, подробности. Знаете, че има политическо напрежение тук, защото а, има дадени държави, а, които държат на това, имат економически интерес от това регионът да бъде затворен и те да се възползват от това, което се предоставя на тях. Това, разбира се, не е от полза на най-бедните. И а, тук говорим наистина за покриването на продуктите. Този проблем също е важен. А, също така сме се натъкваме и на различни въпроси, които предизвикват напрежение именно развитието на различните измерения, да речем на средствата, които се отделят за подпомагане на тези общности в АКТБ, да речем, и възможността те да използват тези помощи. Аз лично и комисията сме уверени, че в крайна сметка с необходимата политическа воля всички посочени въпроси биха могли да бъдат разрешени. Става дума наистина за политическа воля, а не толкова за задълбаване в техническите аспекти на тези въпроси. Сега съвсем кратко в малко повече подробности за общността ЕРК, да речем в Източна Африка тук говорим за няколко, за пет различни държави. На първо място Кения, която е развиваща се и економика. Тези държави всъщност се очаква да образуват единен пазар тази година. Когато проучих фактите за този е, регион, беше много интересно, защото всъщност те се характеризират с извънредно активна търговия с други части на Африка, други части на света и поради тази причина регионът е наистина много интересен. Тук имаме ситуация сходна на АКТВ, защото АКТВ от гледна точка на търговията е по-близък район до Европа. Но ЕАК наистина е много интересна общност. Какво се случва тук? Те са инициирали СИП и наистина се надяваме, че този, това споразумение ще бъде подписано на 9 юни. Разбира се, има все още много елементи, които трябва да бъдат довършени, доведени до край. И това, което а, казвам, не е окончателно, но така или иначе нещата се развиват в правилна посока. И а, причината да съм малко внимателна и предпазлива тук е, че основното напрежение идва от помощите, които а, се дават. Този пакт за помощ от страна на Европейския съюз а, и тук този пакт е, много, е все още неясен. А, ние работим непрекъснато, за да можем да решим тези въпроси, но при всички положения а, наистина това е много интересно. Междинно споразумение, което очакваме да се подпише до края на година годината. Сега, Западна Африка. Тук вече имаме много смесена картина. Изключително интересен а, регион. Най-интересният е от няколко гледни точки. Там си мисля, че а, постигаме вече, достигаме до края на преговорите, има много добри перспективи но отново имаше и известни търкания а, във връзка с, с помощите, заложени в пакта. Не знам дали познавате акронима ПАПЕТ. Аз всъщност също не бях наясно, но това, това означава пакета от помощи, който е включен в пакта. Наистина е много интересна тази част. Сега, що се отнася до въпросите, които са свързани с пари, с средства, това е една програма с огромни размери и мащаби. И наистина е важно да се реши какви средства ще бъдат предоставени на АКТБ някои страни, при някои страни индикациите са за достигане на 6,5 милиона, при някои ще се достигне 9,5 милиона При някои държави става за 9, дума за 9,5 милиарда, така че наистина става дума за сериозни помощи, които ще бъдат разпределени в следващите години. А втората област на напрежение е свързана с това, което бих нарекла взаимовръзки между клаузата за най-облагодетелствани нации и продуктовото покритие. Наистина от първа ръка мога да кажа, че някои от изключените е, страни и аспекти е, са така без смисъл, без особено здрава мисъл изключени. Наистина не знам защо се получават така не мога да дам някакво а, много смислено обяснение, но има а, много хора, които работят като представители на Западна Африка и техния мандат вече а, наближава своя край. Наистина се усещаше голямо напрежение а, по време на водене на преговорите. Това е нещо, което отново искам да подчертая. И всъщност още утре ще започнем преговорите в Угадуго и се надявам, че а, след няколко кръга, след няколко сесии от преговори, проблемите в този район ще бъдат решени. Сега достигам до един а, голям а, регион, който а, всъщност трябва да бъде начало а, на тези е, региони. Това е региона Садак. или района на Африканския юг. Имаше среща с високопоставени служители, за да се проведе кръга от преговори. Наистина мога да отбележа, че беше постигнат напредък, но също така имаше и някои елементи, които предизвикаха определено чувство за дискомфорт. Разбира се, веднага бяха набелязани нови дати за преговори в края на този месец. Според мен това е много добър знак. За нас това е много добра възможност да приключим с тези междинни митнически тарифи по СИП за хора, които не са специалисти, това означава, че няма да има разлика между Южна Африка и останалите части на Африка, нещо, което беше проблем преди това. Но това не е достатъчно. Наистина трябва да проучим какво се иска от Африканския юг като регион. Но наистина това е целта на нашето предложение в момента. Според нас най-важният елемент от тази конфигурация с Африканския юг е именно това да поддържаме ангажимент от страна на Южна Африка. Сега достигаме групата ЕЗА. Дори като погледнете на картата, може да видите, че това е много хетерогенен район. Има различни економики, различни економически ситуации. В този район, например, виждаме Джибути като пример и економическата ситуация там. Но трябва наистина да видим какво се случва там. А, а, трябва да приключим скоро. Това е заместник генералния директор на моята дирекция трябва да помислим наистина какво биха могли да направят те, какво трябва да направят. Бих могла да направя кратко обобщение на това, което се е случило до този момент, за да не се изгубите в този район. А, Мавриция, Зимбабве и други държави вече са подписали Други а, две държави, Замбия, Коморските острови, а, са в първоначалните стъпки. Наистина бихме искали да създадем някакъв тип а, а, пътна карта, защото а, се нуждаем от една регионална конфигурация, в която да сме сигурни, че можем да постигнем успех. Сега Централна Африка, тук ще бъда много кратка, много малко действия са предприяти а, защото и правителствата се люшкат между две крайности. От една страна имаме а, много добри ми, министър-председатели, което е много добре в контекста. От друга страна обаче, пък като се срещнахме с министрите на търговията, от тях не получихме толкова положителни изказвания, така че се надявам наистина преговорите да бъдат възстановени възможно най-скоро и тези държави да ни кажат, че са готови да седнат на маса масата и да продължат с въпросите от там, докъдето сме спрели преди една година. Сега Тихоокеанския регион, Папуан, Нова Гвинея и Фиджи под, са подписали и тук искам да кажа, че съвсем скоро тези две споразумения могат да пристигнат за а, одобрение. И а, тук ще се нуждаем от вас Наистина това са много добри споразумения и мога да кажа, че това са всъщност двете държави, които търгуват с Европейския съюз. Отново казвам, че този регионализъм зависи от това какво искат отделните държави. Това също е доста разнороден а, регион. Сега за Карибския басейн, това, което вече казах, тук вече сме стартирали институциите благодарение на срещата, която беше проведена на срещата Европейски съюз ЛАК, Латинска Америка. Не мога да крия от вас, че тук все още съществуват определени проблеми във връзка с вътрешното уреждане на въпросите. Но тук отново с повече политическа воля, мисля, че могат да се решат въпросите. Тук спирам преди да стане прекалено късно. Благодаря. Има ли членове на комисията, които имат въпроси към Европейската комисия, да се възползват от вашето присъствие? Кашлайтер и след това господин Мартин Шлитер от Зелените. Да, искам да задам въпрос, ако тя веднага може да ми отговори, защото веднага трябва да тръгна, разбира се. Въпросът ми е един по принцип и един конкретен. Принципният ми въпрос е следния. Тези преговори се точат от години. Споменахте възможности, търговията се използва за развитието и също така регионалната интеграция е, ускорява развитието на страните. Това е съвсем прост принцип. Защо има конфликти? Защо не се случва? Ако те казват, че нещо не искат, защо не приемем позицията им, да го извадим от споразумението? Аз мисля, че са ни необходими минималистични споразумения по това, което сме съгласни да ги подпишем, а оттам нататък ще вървим с възможните темпове. Първо да сме минималисти, да подпишем минималните споразумения, да видим какво в бъдеще, когато са готови, те могат да подпишат. И един съвсем конкретен въпрос – за експортните мита с Намибия. Има ли проблеми с Намибия? Ако няма, чудесно. Ако има, защо? Да, ще започна с износните мита. Разбира се, като водещ преговаряш, знам, че е, тази тема е, е една от е, най-сложните, но развиващите се страни в региона АКТБ са много шарени. Първоначално имаше инициатива, която се наричаше, наричаше малки, запетая, уязвими економики. АКТБ е, няма дори 2% от световната търговия. Така че откровено казано, човек не може да е безчувствен към проблемите на тези държави, когато става дума за приходоисточници. По един или друг начин се опитваме да работим. Вие говорите за Намибия но има един а, съсед на Намибия а, с овластяване на а, чернокожите, има съвършено различно положение и а, спрямо тях са съвсем различни износните а, а, мита. Един по-демократичен режим, един по-отговорен режим а, а, би действал различно. Много лесно е да се събират а, митата върху износа, но по такъв начин се създават много големи проблеми за съседните държави. Те се докарват до просеш като яга. Тук не ми се навлиза в аргументация, но трябва да внимаваме нашата стратегия. Трябва да отчита това, че те са много, много бедни държави. Не непременно за Намибия говоря в момента. Дори лично бих казала, че съм 100% съгласна с вас. Минималистичните, може ли да обобщите, каза председателя? По първия въпрос я отговарям. За суровините е много лесно да се обобщи. Не се стремим към премахване на експортните мита а, в СИП. Това е възможно, но трябва да се намери заместител за този приход. Иначе, ако страната няма възможност да го постигне, СИП в края на краищата не е равностойно на споразумение за свободна търговия. За минималистичния подход. На мен лично много ми допада. Чудесно. Смятам, че а, ако преминем към междинен, междинно СИП от по-амбициозните комплексни споразумения, то тогава става ясно какво е това. И защо не се реализира програмата за развитие от Доха е един аналогичен въпрос. В някои случаи просто няма капацитет. Преговорният капацитет просто не е на лице в някои случаи. В отделни случаи има крайно политизиране от, е, на някои аспекти на е, СИП. Непрекъснато се казва, че СИП е, е средство за развитие, за да се постигне споразумение. Да вземем за пример източноафриканската общност. Тя трябва да се превърне в общ пазар. И а, така с СИП могат да се постигнат техните цели, но за целта е необходимо споразумение между страни, които откровено казано много трудно ще се споразумеят. Ние в Европейския съюз трудно се споразумяваме. Какво остава за страни без такива важни институции трябва да бъдем търпеливи. Ето така да се изразя. Тези страни се стараят, правят всичко, което е възможно. Провеждат се срещите в най-различни формати и в край на краищата те се справят. Не е лошо. Разбира се, необходима е а, окончателната политическа воля, а, за да се а, стигне до съгласие по минималистични спогодби, оттам малко по-амбициозно може да се работи. Благодаря сега другите членове на комисията Дейвид Мартин, който е нашия докладчик, между другото, за СИП Тихоокеанския район. Да, благодаря, господин председател. Няма да говоря точно за Тихоокеанския регион, но ми позволете да кажа, че съм малко объркан. Да, разглеждаме една доста разумна стратегия за това да сме търпеливи, да очакваме АКТБ да постигне СИП както и останалите региони. Но това, което чуваме от представители на АКТВ, е, че те са под голям натиск. Наистина са под огромен натиск. И всъщност искам да разбера къде е истината. Знам, че вие наистина справедливо и вярно отбелязвате, че в крайна сметка от АКТБ зависи доколко до каква степен ще се интегрират но много често по преговорите за постигане на СИП ние виждаме как най-малко развитите държави а, се държат и какво губят, когато а, не, не, се опитваме да постигнем СИП. И когато наистина работим по такива преговори, понякога виждам тези доста разнобойни позиции. А също така аз бях докладчик и във връзка с Кари Форум и а, говорих с много представители на правителствата а, в а, отделните региони и те наистина всъщност бяха много разочаровани Липсваше им технически капацитет, чрез който да отговарят на новия режим, за новите изисквания, а също така и във връзка с структурните проекти. Да, наистина съществуват средствата, които трябва да бъдат вложени в проектите, но като че ли самите проекти не се осъществяват. а същото време се губят приходите от митата. Наистина трябва да се намерят альтернативни източници на приходи. И това би представлявало проблем, защото в противен случай тези страни имат много, което да загубят. На сега, а, преди да чуем отговор на въпроса, господин Хигинс. Благодаря, господин председателю. Ако съм прав, само 10 са африканските страни, които са подписали междинни споразумения за економическо партньорство. Защо толкова много са другите държави, които се съпротивляват? И причината не е ли в това, че исканията на Европейския съюз за отваряне на обществените поръчки, на инвестиционната сфера за европейските корпорации води до печални резултати и те са а, толкова страшни, че е, те, тези страни не искат да влязат в асиметрични отношения между европейските гиганти, е, които експлуатират положението от една страна и малките производители и доставчици на място от друга. Въпросът ми към комисията е следният. Има ли проучване на СИП и последиците им за Африка от последните 20-30 години. От един информационен материал виждам, че в Сенегал в резултат на подобна политика една трета от а, работните места а, са унищожени в промишлеността. В автомобилната, кожарската, а, текстилната промишленост на Кот Дивуар се случва същото безработицата расте поради тези е, споразумения. И накрая, какво ще каже комисията, когато 30 години след е, структурни фондове за приспособяване и какво ли не, бедността изобщо не се е променила в Африка на юг от Сахара. Бедността е все същата. Броят на бедните дори расте. И то преди още неотдавнашната финансова катастрофа и последвалата криза, която още повече вложи положението. Аз искам комисията да ни каже конкретните факти. Вместо да привежда аргументи, че а, са благодат за бедна Африка подобни споразумения? Благодаря. Благодаря. Нека сега да чуем отговорите на допълнителните въпроси. Благодаря. Наистина ще се опитам да бъда много кратка, за да не чака толкова много жуао. Много интересни въпроси. И последният въпрос си го поставям и аз. Защо дадени рецепти не проработиха? Но, когато казвате 30 години политика, всъщност СИП нямат а, нищо общо с това, което наричаме политики на МВФ. А, в момента говорим за инвестиции в тези региони, които са по-проблематични. Това го признавам. междинните СИП, които предвиждаме, наистина се опитваме да ги постигнем в съответствие с темповете на развитие на отделните държави. Наистина не искам да навлизам в големи подробности, но разбирам въпроса и критиката, която беше отправена чрез въпрос. За да отговоря, трябва да навляза в много подробности. Да, споменахте Сенегал. И Сенегал идва, ми идва на ум заедно с остров Маврици. Всъщност, това са две държави, които тръгват от една и съща основа, но има различни нива на корупция. Наистина можем да имаме а, по а, детайлни обсъждания, защото а, бизнесмените от Маврици отиват до Сенегал, защото не е по-близо до Сенегал. Имаме наистина различни нива на корупция. В същото време обаче и въпросите свързани с бъдността са изключително сложни. Но трябва наистина да разграничаваме много ясно това, което се опитваме да правим в а, момента и онези оценки за въздействието, които бяхме направили. Да, наистина, а, наредохме този а, модел на постоянното равновесие. Опитахме се да видим какво ще бъде въздействието на тези споразумения там. А, не просто да подаваме на хората празни надежди. И аз, разбира се, не съм собственик на този модел, не съм го разработила. Наистина смятам, че този въпрос заслужава много по-подробен отговор. Сега се връщам към първоначалния коментар. Смятам, че наистина истината е между двете крайности. А, в а, някои случаи аз също съм под напрежение от вас, от държавите членки, които ми казват, ами вие водите преговори 30 години и нищо не се случва. Наистина, в определени моменти трябва да достигаме до така наречения момент на истината. Т.е. дали или не искате да има такива споразумения, ние наближаваме приключване на преговорите. Ние сме убедени, че ще има ползи, но в същото време ще се достигне до такъв момент, в който, особено за страни, в които имаме индикатори, че те са определено заинтересовани, ние трябва да стигнем до подписване на споразумението и прилагаме, прилагане на споразумение. А, наистина е много важно да се направи нещо толкова просто, като започнем на работата на институциите, да речем, защото един лист с подпис не върши никаква работа. Тоест, трябва да има някаква, а, някакъв среден път между крайните решения. Сега този коментар за разграничаването и е за най-низко развитите държави. Не, ние не се опитваме да ги а, дамгосаме. А, не, това се опитвам да обясня през цялото време. А, развиващите се държави, държави, в които има а, големи проблеми с а, транзитното а, преминаване и можете да си представите в Африка какви проблеми има в тази област, тези държави определено ще бъдат интересовани от подписването на споразумение за економическо партньорство. В крайна сметка, това, което вие искате е да има необходимия капацитет, да се работи с определените стандарти. Всичко това се постига с средства, с парични средства, наистина с определени ресурси. Но, както казах, в крайна сметка ще е, дойде моментът, в който е, ще разберем докъде искат да стигнат в развитието на този проблем тези държави. Сега, във връзка с приходите и с Кариформ, е, Господин председателя, може ли да приключите с своите коментари? Да, приключвам. На, наистина тези критики са малко несправедливи, защото а, все още няма орязване на митата и на тарифите. Наистина не губим приходи в момента. Не се губят приходи в момента, извинете. Тази пътна карта е придружена от много мерки за поддръжка, които ние предвиждаме. И сега тази подкрепа тук става дума и за проблем с капацитета, защото в края на а, фунията, да, ние слагаме парите от страна на Европейския съюз. Да, разбирате ли, не искам да звуча прекалено песимистично, но те самите трябва да положат малко усилия, така че тази фуния наистина да бъде оформена и а, всъщност това е проблема с Кари Форум и а, по този начин се правят нещата дори и сега. Много благодаря. Разбира се, това е постоянно развиващ се процес, той не е финализиран, казва господин председателя. А, може ли нещо процедурно да вмъкна тук? А, според мен това е нещо много важно. А, именно, че представителката на комисията каза пет пъти, че няма да даде подребен, подробен отговор. Но в крайна сметка тя даде ужасно дълъг а, отговор. И господин Хигинс, моя колега, отправи една много важна критика, че този процес продължава 30 години. И според мен господин Хигинс заслужава един подробен отговор. Просто броя тук колко хора има. Един, два, три, четири, пет, шест представители на комисията. И според мен това е в техните ръце в техните сили да предоставят един подробен отговор на изключително добре формулирания въпрос от страна на господин Хигинс. Наистина, тези преговори вече протичат 30 години, прекалено дълго време. Господин председателя, Да, това, което казвате е адекватно. Господин Дортмут, да, смятам, че те поне трябва да се опитат да отговорят на въпросите. Господин председателя, сега не говорим за тази, по тази тема за последен път. Отново ще може да отправите тези критики към комисията. Сега това е, е последната част от общото разискване. Искам да е, помоля хората, които не са оправомощени, да напуснат стаята колкото е възможно по-бързо, защото ще продължим тази среща при закрити врата. allow me to make a correction to something that I announced uh, И така, както беше обявено днес след обед, изслушването за бананите беше е, предложено, но все още не е взето окончателно решение.